Искам да поканя всички колеги да присъстват на церемонията. А сега одобрение от, на протокол от 26 април. Ако няма възражение, той ще въжи за прият. Сега за междуинституционалните преговори. Искам да ви напомня, за това какво се случи на тристранната среща по между институционалните преговори. Последния кръг се случи на 25 на 15 юни 2016 година имаше 10 тристранни срещи, 17 срещи с докладчиците в Сянка. Те бяха проведени под двете председателства, председателството на Люксембург и на Холандия. Резултатите от тези три странни срещи ще бъдат одобрени на Корепер, а ние ще одобрим резултатите от Корепер на следващата ни среща в НВ комисията през юли. Искам да благодаря на госпожа Каденбах за добрите резултати. Сега преминаваме към точка 6. Законодателство за околната среда, рамковата директива за отпадъците и отпадъците от опаковките. Както си спомняте, имахме първо, едно първо заседание, обмен на мнения по този въпрос, но не успяхме да приключим с всичките въпроси. Сега може да продължим с края на последното заседание. Комисията трябва да отговори на нашите въпроси. Предлагам да дадем думата първо на комисията, представителя на комисията е господин Салдаскос и след презентацията на комисията ще продължим с дебата. И така комисията има думата. Нека започнем с въпрос номер едно. Благодаря. Този въпрос номер едно всъщност засяга вторичните продукти и отпадъците. Искам да благодаря организирането на този обмен на мнения. Условията на член 5 и 6 на директивата за отпадъците помагат на държавите членки да тълкуват законодателството, именно да дефинират по-точно какво е и какво не е отпадък и как да рециклират отпадъците. В, двете, в двата члена, 5 и 6, има три възможности как да могат да бъдат взимани тези решения. Те зависят всъщност от следното. Има европейски критерии за отпадък, има национални критерии за отпадък и освен това има и решение на национално равнище, случай случай. Трябва да има информация до комисията, според смисъла на една друга директива, така че комисията и държавите членки трябва да контролират функционирането на вътрешния пазар така че той да не бъде ощетяван от функционирането на националното законодателство. Национални критерии трябва да бъдат поставени и да бъдат прилагани, ако няма специални европейски такива. След прилагането на директивата, държавите членки трябва да уведомят комисията какви са техните критерии. Имаме 14 такива такива уведомления от Франция, от Италия, от Холандия. Те засягат различни видове отпадъци между тях и отпадъците от твърди горива. Държавите членки трябва да осигурят съгласуваност на своето законодателство с европейското законодателство. Имаме един случай от Обединеното кралство, в който случай комисията предприе е, процедура за несъответствие. По отношение на пакета за кръговата економика, комисията предлага да се оточни член 5 и 6, като се дава по-голяма роля на държавите членки за взимане на решение Целта е да се подкрепи симбиозата между бизнесите. Комисията не иска да промени тези трите възможности, за които говорих, включително и отчитане, че определенето случай по случай. Комисията не смята, че и тук има проблеми на национално равнище. Казва, които проблеми да сочат, че тези условия трябва да бъдат променени. Понякога някои компании се свързват с комисията, за да се подсигурят дали даден продукт е вторичен продукт. Има различни случаи от държавите членки. Ние сме отворени, естествено да даваме допълнителни указания, когато е необходимо. Що се отнася до европейското равнище, комисията иска да остави отворена дефиницията за критериите. Има възможност за развиване на нови критерии, но комисията предупреждава, че развитието на нови критерии е много сложно и изисква доста ресурси. Има необходимост от, в този контекст за преосмисляне на критериите за биоразнообразие и за и, за изискванията за горене. Що се отнася до Италия, комисията отговори Италия прие тези препоръки и ограничи рециклирането на отпадъците от твърдите горива. Това е една допълнителна мрежа за сигурност, що се отнася до замърсителите, твърдите замърсители във въздуха. Благодаря, казва председателят. Вие отговорихте на първите три въпроса. Не зная дали колезиките искат да кажат нещо или да зададат допълнителни въпроси. Господин Топас, благодаря. Благодаря на комисията за обясненията. Имаме някои колебания и съмнения, що се отнася до съгласуваността на политиките. Слушайки комисията, аз не съм напълно убеден, че критериите, които бяха споменати, особено за, статуса, за крайния статус на отпадъка, този критерий, той отговаря на целите на нашата политика. Имаме ситуацията за различни критерии в държавите членки. Разбирам проблема на комисията – да следва ситуацията във всички държави членки и да намира решение. Имаме различни технологии, имаме различни подходи в държавите членки, така че бих бил благодарен, ако навлезете по-надълбоко в критериите за отпадъците, да обясните вашите проблеми, защото вашите проблеми ще бъдат в един момент наши проблеми. Тогава Моя кабинет ще се свърже с вас и ще потърсим общи решения. Но за едно такова уточнение бих бил благодарен. Благодаря. Има ли други въпроси, колеги? Няма. Добре. Комисията има думата да отговори. Благодаря на господин Топас за въпроса. Имаме тук различни въпроси, имаме различни проблеми при а, критериите за отпадъка. На хартия всичко изглежда чудесно, критериите са добри за бизнеса, за единния пазар, за екологията, за веществата при отпадъците, но реалността е по-различна поради различни причини. Например, за стъкло и метал. <clears throat> нещата са проблематични и тук нещата не се прилагат добре. Ето, например, в Италия по отношение на, на стъклото там има а, национални критерии за стъклото, които бяха в сила и преди европейските критерии. Има подобна ситуация с хартията какво се случи в тази област? Имаме конфликт на интереси на събирачите и рециклиращите предприятия на хартия. Трябва да има определени стандарти и тези стандарти трябва да удовлетворят някои от заинтересованите страни, но не бива също така да накърнява дейностите на другите заинтересовани страни. Това, което може да се случи, и което се случва, е, че се събира прекалено много хартия в добра, с добро качество и тази хартия се изнася от Европейския съюз. Много е трудно енергоенко е да се рециклира тази, критей, е, тази хартия. Статусът на отпадък трябва да отговаря на нуждите на промишлеността. До момента ние не сме чули за проблеми от бизнеса. Някои асоциации казват, че имат нужда от такава дефиниция, но тези нужди не са съотносими с нуждите от други бизнес сектори. И така се получава, че а, не е ясно каква дефиниция да въведем. Това, което ние предпочитаме е да видим какви ще са националните решения на държавите членки. Решението случай по случай, това също е проблем. защото държавите членки трябва да взимат тези решения, и, а тези решения често се взимат от компании и не се информира никой за тези решения. Не се знае дали тези решения са в унисон с европейското законодателство и това накърнява пазара. Освен това, когато мислим за целият цикъл на отпадъците, виждаме една друга възможност, а именно, че директно от отпадъците се произвеждат продукти. В такъв случай ние нямаме нужда от критерии за крайен статус на отпадъка. Това, което тук ни трябва е критерии за продукта, т.е. този продукт, който се произвежда, трябва да е екологосъобразен. Нещата са доста по-сложни, затова ние смятаме да не затваряме списъка от критерии, а да направим нещо подобно, което направихме при регламента за торовете. С други думи, искаме да сме пропорционални тук. We can go to... Благодаря. Ако няма други въпроси, можем да минем към следващата точка. Отговорност на производителя. Ще дам думата на комисията, за да отговори на вашите въпроси. Благодаря господин председател. Това е много важен аспект. Мисля, че тук е, имаме много сериозен успех е, по линия на управлението на отпадъците и кръговата економика. Този принцип да разширя отговорност на производителя трябва да бъде основен принцип за бъдещия период. По отношение на въпроса за предложението на разширената отговорност на производителя, съгласно член 8, рамката за отпадъците, държавите членки могат да прилагат разширената отговорност за всички национални физически и юридически лица. На базата на тази разпоредба държавите членки могат да налагат разширена отговорност на производителя на лица, които продават или внасят е, продукти, включително и търговията от разстояние. Тези задължения са най-вече срещу онези, които се възползват от режима без да носят отговорност. По отношение на електрическото оборудване и батериите, правото на Европейския съюз има специфични изисквания за производителите и търговият от разстояние. Комисията признава, предлага минимален брой изисквания, като целта тук е да се подобри прозрачността на системите и наблюдението или приложението от компетентните органи, от самите организация на производителите. Тези разпоредби според нас са допълнителни инструменти за проблеми, свързани с международната търговия от разстояние. По отношение на конкретния въпрос за италианската разширена, разширена производствена отговорност, системата там отговаря на изискванията на действащото европейско право рамковата директива за отпадъка и директивата за пакетирането, тъй като е в двата акта няма специфични правила за финансови вноски. Комисията предлага да се въведат общи изисквания за съответните системи, които ще бъдат приложими за италианската система като идеята тук е да се поемат всички разходи за управление на, отпадъците, както беше, както каза уважаемия депутат, всичко това води до по-малки разходи за гражданите и за общините в управлението на отпадъци. Съгласно преходното правило по член 8, съответното предприятие там ще има 3-4 години да се приспособи към изискванията във връзка с делото за установяване на нарушение при актуализацията на регионалните планове за управление на отпадъци, Ние наблюдаваме внимателно Италия и Италия се е ангажирала да преразгледа тези планове през 2016 година. Благодаря, господин председател. Благодаря. Не зная, колеги, дали имате въпроси към комисията. Мисля, че няма въпроси. Добре. Можем да минем към следващата група въпроси. За специфичните потоци отпадъци пак ще дам думата на комисията за отговор. Благодаря, господин председател. По отношение на въпроса за нелегалният износ на превозни средства след изтичане на периодни на годност. Тук всъщност става дума за на двустранен проблем. Всъщност нашата економика губи ценни ресурси. Господин Флоренс е, е, представил данни. В момента комисията потвърждава нашата ранна оценка, че между 3,5 5,5 милиона МПС годишно не са докладвани като достигнали края на своята годност. Значителна част от тези превозни средства са в неизвестност. Всъщност това означава, че или са превърнати в скрап нелегалност, или са складирани някъде. Липсата на тези МПС увеличава липсата на ресурси, и се предполага, че те се обработват в предприятия без разрешително, което означава финансови загуби за държавите. Какво може да се направи? Има нужда от действие на няколко равнища и по-скоро сътрудничество между властите за регистрация на МПС и екологичните власти за да се докладва търговията с такива превозни средства. Комисията в момента да реализира една инициатива по този повод. През лятото ще проведем консултация, за да видим от ефективността на националните мерки и да получим евентуални други решения на този проблем. Резултатите от тази инициатива ще се появят публично в начало средата на следващата година. От януари 2016 година въведохме някои изменения в директивата за експедиция на отпадъци и комисията в момента подготви един акт за изпълнение с корелационна таблица между митническите кодове и кодовете за опадици, като така ще се опитаме <clears throat> да идентифицираме онези превозни средства, които се изнасят като отпадъци, или по-скоро отпадък, който се изнася като стока. Комисията ще е, <clears throat> публикува насоки, за да се към държавите членки да се ограничи нелегалната експедиция на такива превозни средства. Въпросът на господин Причини за Италия. Комисията получи два писмени въпроса по този въпрос и нашите служби ще се свързат с италианските власти, за да разследват този случай. Като първоначално мога да кажа, че ще има нужда от капацитет за изкаряне в някои южни италиански райони. Въпросът е какъв капацитет ще бъде нужен за сега. <clears throat> Смятаме, че капацитетът там е сравнително достатъчен. 21% през 2015 година. Тук има опасност Италия да не може да изпълни целите за рециклиране за 2020 година, всъщност капацитета за това е главно в Южна Италия, като <clears throat> по-скоро <clears throat> трябва да се въведе <clears throat> разделно събиране на отпадъка. Всъщност тук трябва да се избягват прекалени разходи което намалява постигането на целите за рециклиране и затруднява инвестициите в тази дейност. Благодаря. Благодаря на комисията. Един въпрос от господин Флоренс. Благодаря ви. Да, преди години участвах като съавтор и докладчик е, е, в е, обсъждането на директивата и тогава в крайна сметка ставаше дума най-вече за това кой е, така да се каже, момента, в който настъпва края на жизнения цикъл на автомобила. Дали в момента, в който се извежда от движение и от употреба, или в момента, в който вече се превръща в скрап. И а, още от първия ден а, а, на въвеждане на директивата в действие започнаха проблемите, защото а, ежедневно десетки автомобили започнаха а, да се а, така, обезвреждат, така да се каже, и да се депонират а, безотговорно. Трябваше а, така да се каже, че а, да се създадат а, много чисти е, помещения, е, в които е, да могат да се обезвреждат е, излезли да потреба автомобили и те приличаха едва ли не на аптеки. Нали? Трябваше и с плочки да бъдат е, облицовани, е, да отговарят на определени хигиенни изисквания, тъй като там има отработени горива, е, които са токсични. И се чудя на, така да се каже, на този подход на комисията, който е малко лекомислен и безотговорен. В моята страна десетки автомобили се обезврежда отглеждат ежедневно. Междувременно вече водим тази дискусия и трябва да ви кажа, че сме се забавили с години. Трябва много внимателно да премислим всичко Нещата в крайна сметка са свързани най-вече с това какво се декларира и какво се разкрива пред органите, какво се нотифицира, но не можем да разчитаме единствено на този подход. Какво е в крайна сметка рециклирането? Ние нямаме ясна е, е, общоприета дефиниция. Е, оказва се, че е, един много малък процент от всичко това, което действително се рециклира, наистина отговаря на така, необходимите критерии. Искам да знам, а кой в крайна сметка е, е, е така да се каже, отговорният? А кой ще каже последната дума? А, кой ще носи отговорност за а, всичките тези токсични вещества? средства, за горивата, отработените, които са свързани с излезлите от употреба автомобили и колко измерени в тонове, да кажем, материали от подобни автомобили втора ръка се изнасят от Европа и след това най-вероятно влизат отново в движение. Е, да, предвижда се през лятото, поне такива са плановете на комисията, да се направи, така да се каже, някаква среща на заинтересованите страни. Междувременно вече е, знаем много добре, че не можем да бъдем чак толкова либерални в момента всъщност разводняваме нещата, хората ни се смеят, защото става дума действително за материали, които подлежат на надежно рециклиране, така че да няма от тук нататък вредни въздействия. Благодаря. Има ли други въпроси? Ако няма други въпроси, ще дам думата на комисията. Благодаря. Да, мога да се съглася с критичният анализ на господин Флоренц. Тук трябва да имаме предвид, че става дума за директива, коя отговаря за приложението и това са държавите членки и трябва да ги държим отговорни за приложението на директивата. От друга страна, не бих казал, че този подход е изцяло неуспешен. Ако погледнете процента на възстановяване на автомобили в Европа, рециклирането им, може би това е един от най-високият процент за един продукт. В смисъл, разширената отговорност на производителя <clears throat> е точно подхода, който функционира тук. Всъщност тази отговорност <clears throat> действа добре, когато се прилага адекватно. 90 и няколко процента има един проблем с липващи превозни средства. Броят им е огромен. В милиони е. Не зная какво е станало с тези превозни средства. Може би са разглобени на територията на Европейския съюз. Ако това се прави <clears throat> в предприятие, където няма регулиране, създава се, така се създава възможност за изкривяване на конкуренцията спрямо онези, които спазват законите. Това е проблем, който трябва да се реши от държавите членки, особено заедно с властите за регистрация и дерегистрация на превозните средства. Всъщност това е елемента, който липсва в приложението Износът на коли втора ръка не бих казал, че е лош, нещо лошо. Въпросът е, е <clears throat> какво става с тези автомобили, когато достигнат своя, края на своята годност. Трудността тук е, когато има такива превозни средства, които се експедират нелегално те изчезват от пазара на Европейския съюз. Съгласен съм, че тук е, губим ресурси, които са много ценни. Онези материали, които са включени в е, колите. Тук има доста ценни материали и доста опасни материали. Когато разглобяването е в Европейския съюз, съгласно правилата, всичко е наред. Да, но другият аспект е доста проблемичен. Искаме да, дадем възможност на държавите членки, след като установим мащаба на проблема и подробностите по него. Надяваме се да създадем насоки към държавите членки и ще ги наблюдаваме малко по-внимателно, за да се гарантира, че приложението на директивата е адекватно. Благодаря. Thank you very much. I give another time the floor to Mr. Florence yeah. with an additional question. Аз ще дам думата на господин Флоренс. Той има допълнителен въпрос. Когато автомобилът продължава да така да се каже, да бъде в добро състояние, може да се кара и се продава в Източна Европа, за да се използва по-нататък, разбирам. Добре, но ще се спра сега на отговорността на производителя. И искате да ви кажете, че сте намерили решението. Знаете ли как при електронното оборудване и електрическите отпадъци се дефинира отговорността на производителя? всъщност, когато Бош произвежда някакво електрическо оборудване, батериите обаче се закупуват от потребителя, от купувача, от някакво друго място. А Бош трябва да носи отговорността. Той ще носи отговорността и за най-малкото винче, и за най-малката бурмичка и гайка в уредите, които е произвел. В този случай действително отговорността е размита и тези, които продават гайки, болтове, след това батерии и така нататък, които се използват от потребителите за уредите на Бош, да кажем, не носят никаква отговорност. Да, по тази причина именно Аудио, Бош и така нататък не плащат ами нищо. Би трябвало в крайна сметка да има най-малкото някаква отговорност разпределена между отделните производители на основния уред и на отделните части и резервни части и консумативи. Има е, много автомобили, които преминават от Германия, да кажем, е, включително и товарни автомобили в Польша и по-нататък. Кой в крайна сметка контролира целият този поток? Е, страхувам се, че е, действително се губи е, нишката и не можем да проследим веригата. Комисията. Добре. Държавите членки могат е, по различен начин да дефинират е, разширената отговорност на производителя. Е, сега аз не съм съвсем наясно за това как точно изглеждат нещата. В Германия, Германия безспорно е най-големия европейски производител на автомобили. Но при всички положения не можем да приемем така да се каже, принципа за безотговорност. Не, вие ще трябва да предвидите някакъв подход по отношение на различните производители, които са свързани по си в Германия. Вие споменавате, естествено, как автомобилите преминават през Европа. Но а, ние имаме и а, други примери, да кажем, с а, подмяна, например, на определени части в автомобила, включително и в копето на автомобила, след определена обработка. Кой носи естествено отговорността в този случай? В рамките на Европейския съюз на единия пазар е, има компетентни органи е, е, и на европейско равнище, и в държавите членки, и естествено митническите органи. При преминаването на пратките, на автомобилите, на доставките, ще трябва да поемат своята част от отговорността при контрола. Разбира се, автомобилът е, е нещо много по-солидно по размери, е, е, но в случаите, в които има определени съмнения по отношение на отделни части, да кажем, принадлежащи към автомобила, отговорността естествено може да бъде проучена е, но това е в крайна сметка основният момент е, и той се отнася най-вече до прилагането, до изпълнението на правните разпоредби, които трябва да преминат на едно е, следващо по-високо и по-добро ниво. Благодаря. Мисля, че по този начин изчерпахме въпросите, свързани с тази точка от дневния ред. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, която е свързана с възражение по член 106 максимално допустимите граници на остатъчни вещества от тиаклоприт в и върху определени продукти. Госпожа Силви Годен е докладчик по точката. Давам думата. Всъщност с това възражение всъщност имаме предвид минималният е, обем на остатъците. Euh, donc, euh, euh, je disais, le tiaclopride est un... Става дума за класифицирането на съответният материал. Всъщност потреблението на този материал се увели между а, за две години. Куприт беше разрешен през 2005 година. Използването му е разрешено при определени случаи. Комисията ни предложи да заменим максималната степен, която е разрешена. Тук искам да припомня, че директивата и регламента и дефиницията за максималният лимит на си има за нужда да гарантира санитарният минимум за хората и за животните. Искам и след тази граница да се вземе предвид. След това комисията призвава към внимателно отношение. Тук имаме връзка с диструкторите на ендокрината жлеза. И да, да, това вещество се определя като евентуално канцерогенно. За това се безпокоя заради рисковете, които са свързани с употребата на този продукт в земеделието и в други сектори. Припомням, че комисаря през последната си изказване миналата седмица изказа известни съмнения за това дали а, е, има ефект на диструктор на ендокрината жлеза. Има две проучвания по този въпрос. Първият проблем е количествата, в което се използва това вещество. Вторият проблем проблема, който се появява при използването на това вещество е като инсектицид. Едно проучване на Европейската агенция за безопасност от февруари потвърждава тези опасения. И ефекта върху пчелите. Искам да кажа, всичко това е в регламент, в регламент от 2011 година. Всъщност агенцията анализира резултатите без да има съответна дефиниция и малко е трудно от тези резултати да разберем кои, какви мерки да се вземат. Добре е да се потърсят научни данни за ефекта на този това съединение върху пчелите. Ефектът върху пчелите е, че ги обърква и променя поведението им. заключенията на ЕФСА показаха опра, определени количества в килограм мед. Накрая искам да се върна на предложението на комисията, доколко е обосновано това. Мисля, че основанията на комисията не са адекватни, защото отрицателният ефект върху пчелите е посочен. Затова искам регулирането да е по-стрикно и по за в Съединените щати, например, лимита е 0. Има съответна подписка по този повод на защ... еколози, защитници на пчелите. Искам сега да ви помоля да подкрепите моето възражение. Благодаря, колеги. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Бозай е първият, е, който получава думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, колеги, подкрепям идеите на нашия, нашата колега, госпожа Годин. Комисията в своето проекто предложение посочва максимално допустимите граници за тия но най-вече ние се концентрираме върху а, количествата а, в пчелите и от тук вече и в продуктите, които те произвеждат. А, мед и други. А, да, а, смята се, че като а, средство за растителна защита, като инсектицид, тия придат е много добро средство и земеделските стопани го ценят много. Някои от химическите вещества и съединения, които се използват като средства за растителна защита или срещу вредители при растенията, са много полезни за земеделското ките стопани. Но, а, когато говорим за а, регламент а, 396 от 2005 година, имаме предвид най-вече пускането на пазара на определени а, е, е, препарати и а, е, трябва да имаме предвид, естествено, а, дозите, допустимите а, граници на остатъчни вещества от тях в а, а, животински и растителни продукти. И е, случаят с тия Клоплит е именно такъв. Откакто преди около 15 години тия Клоплит е пуснат на пазара, няма е, случаи, е, които да доказват по безспорен начин увреждане на е, човешки организъм. Е, но в Германия е, това средство е включено в категорията B4, т.е. Е, е, вредно за пчелите в този случай. Е, максималните нива на остатъци е 0,15 мг на килограм и при експозиция няма възможност да се надхвърлят тези максимално допустими стойности, които биха могли, в случай, че прагът се надхвърли, да увреждат и организмите животински и човешки. Господин Селимович, следващият оратор, нека да кажа, че в нашата система за опазване на здравето и за контрол заслужава пълно доверие. През октомври миналата година ЕФСА е определила е, прагът е, е, от 0,15 мг в пчелния мед. И се смята, че от едно подобно количество на килограм няма вредно токсикологично действие и от тук вече се приема, че малко вероятно е вредно въздействие върху здравето на човека и на животните. 0,2 мг на килограм, това е в крайна сметка решението, което се приема от повечето държави членки. В Германия обаче е, е, те, ако придат, е, спада към категорията Б4 и се смятат, че а, е, а, е, не е вредно и за пчелите. Най-новите научни изследвания би трябвало да послужат като основа за е, оценките и анализите, които се извършват и от държавите членки, и от Европейската комисия, и най-вече от ЕФСА. Това означава, че когато се използват е, средства е, за растително защита или срещу вредители е, по растенията, трябва да се използват именно научни основания, които се базират на най-новите анализи. По тази причина ние не разбираме в крайна сметка искането на нашия докладчик. Господин Форенц, да, грижата за пчелите – е, е нещо много актуално и мен ме вълнува. Трябва да се спрем изобщо на използването на неоникотиноидите. Аз отглеждам рабица и в така, семената на рапицата и обвивките се съдържа неоникотиноид. Така че ще възразя на колегите, които говориха преди мен. Очевидно, от средата на август до средата на май се използват много пестициди, много инсектициди. Е, на времето, ако си спомняте, започвахме е, през май, е, спирахме след това, отново се появяваха насекомите, а сега в продължение на повече от половин година, месеци наред и се използват инсектициди. И ще видите на полетата с рапица, че в крайна сметка няма никаква мушичка, няма пчеличка и в един кубик метър земя, ако разровите, няма да намерите в крайна сметка и никакви бръмбари, никакви други няма, така да се каже, жив организъм в почвата. Тоест, ние не знаем в крайна сметка как се поддържа изобщо почвата. Няма ларви, лаври, няма нищо в нея. На практика и е, цялата екосистема се нарушава, защото нямаме и фазанчета, нямаме е, е, други видове в флората и фауната, които а, просто поради липсата на съответната храна на живите организми в почвата не могат да се развиват би трябвало в крайна сметка най-много два пъти в годината да се използват инсектицидите, неоникотиноиди, тиаклоприт и така нататък. Веднъж през май, веднъж през септември, край. И това на практика е достатъчно, за да получите съответната реколта и то по възможно по-екологичен начин. Не трябва да се забрани просто това непрекъснато, постоянно използване на средства за растителна защита и средства срещу вредителите по растенията, като случая с тия колоприда, в продължение на дълги периоди от 3-4-5 е, години аз съм забранил използването на е, неоникотиноиди е, при мен в моето земеделско стопанство и нищо лошо не се е случило. Напротив, реколтата е добра. Да, благодаря. Господин Флуе е представителя на комисията, тъй като не виждаме заявки за други изказвания от страна на депутатите. Давам думата на господин Флуе. Благодаря и добро утро. Да. Тия хлоприда. Нека накратко обясна. Трябва да направим разлика между условията за максималните остатъчни нива и за одобрението за използването на това вещество. Това вещество се смята за доста важно. Сега, одобрението. Е, одобрението съществува от 2005 година. То приключва следващата година, през април 2017 година. Няма ограничения при одобрението. Когато едно вещество е одобрено, то държавите членки отговарят за неговото прилагането. Има определени, има възможности за смягчаващи мерки, е, свързани с здравето на е, насекомите, на пчелите, например, за ограничаване на употребата на активното вещество през определени време на годината или на денонощието. Трябва да има остатъчно ниво, максимално остатъчно ниво. То е постановено от ЕФСА. Освен това, трябва че имаме ограничение на три неонекотинови продукта през 2013 година, защото имахме научни доказвания, доказателства, че тези три вещества са вредни за пчелите. Е, тия клоприда се разпространява вече на пазара – но ЕФСА реши, че няма нужда това вещество да бъде ограничено в неговата употреба. През април 2017 година разрешителното за тиаклоприт изтича. Процесът за възобновяване, за продължаване на разрешението тече в момента. И в тази фаза трябва да говорим за ендокринните дисруптори и за класификацията. Всички тези критерии ще бъдат преоценени, преосмислени. ЕФСА и ЕКА ще работят заедно по този въпрос, ще изготвят преглед на веществата, които са евентуални ендокринни дисруптори. Така че това в момента тече и в средата до април на следващата година трябва да бъде завършена. Сега по отношение на остатъчните, на, на максималните остатъчни нива. Тези нива трябва да защитят потребителите, защото тези остатъчни нива могат да бъдат срещнати в храни от растителен или животински происход. Трябва тези нива да бъдат уточнени и за да защитат пчелите. Ние зададохме тези нива специално по отношение на пчелите с, тази, с тази цел. Намалихме нивото специално за тиаклоприда, което е 0,05 мг на килограм. Това се случи благодарение на административна процедура намаляването на нивото до 0,05 мг не беше продиктовано поради съображения за безопасност. Държавите членки трябва да докажа, че всички средства за растителна защита са в, в съответствие на това ниво. Продукти, които имат по-високо ниво на активно вещество, не би трябвало да се използват повече. Германия по принцип има добра репутация за здравето на пчелите. Германия представи нови данни, оценени от ЕФСА. Германия предложи ниво 0,2 мг. Ние знаем, че има желание от, асоциация от страна на асоциациите на пчеларите да се намери решение на този проблем, а именно разликата между постановените максимални остатъчни нива. По този въпрос ЕФСА винаги гледа до каква степен веществото засяга уязвими групи от населението. Оценката на тези нива не вземат предвид директни или недиректни влияния върху пчелите. Този въпрос се регулира от друг регламент. Нашето предложение се подкрепя от мнозинството държави членки. Имаше само две въздържали се. Общото, общото мнение, че ние не сме превишили при компетенциите си. И това се отнася до постановяването както на регламента, така на регламента за разпространение на пазара на тия глупри, така и за максималните остатъчни нива. Благодаря. Благодаря. Ако няма други въпроси, може да преминем към следващия въпрос. Благодаря на госпожа Годен. Срокът е следният. Днес ще се гласува в нашата комисия това досие. Ако днес приемем досието, през юли доклада ще се гласува в пленарната зала. Сега преминаваме към разходно, разходно ефективното намаление на емисии и нисковъглеродните инвестиции. Говорим за четвъртата фаза на схемата за търговия с емисии. Тук давам думата на нашия докладчик Ян Тънкан, за да ни въведе в темата, да ни обясни това предложение. След това ще започнем дебата с колегите. Господин Дънкан, имате думата. Благодаря. Нека започна най-напред с коментар по повод на събитията в Обединеното кралство. Две неща. Ако наистина Обединеното кралство реши да напусне Европейския, да напусне Европейския съюз, аз ще се откажа от докладване по, този, по това досие. Мисля, че това е разумно и е, ще пожелая на колегите успех с това досие. Мисля, че това е един разумен подход. Е, много е Сега, истината е, че аз не мога да си представя да гласуваме за излизане от Европейския съюз, но така или иначе прогнозите са трудни. Така или иначе балансът ще е много близък. Има много разочаровани страни. Ние сме страни, които са много свързани едни с други. Обединеното кралство и Европейския съюз. Аз съм по принцип много разочарован. Аз самия лобирах за оставане на, в Европейския съюз, в, за обединяване на нашите енергийни и други системи. А сега по същество. Е, Докладът е много амбициозен, амбициозен по отношение и на договора от Париж. А именно, парижката цел е намаляване на затоплянето на температура, на повишаване на температурата а, до 2 градуса Целзий. Но нека видим общата картина. Нещата не могат да се решат само с схемата за търговия с емисии. Трябва да преосмислим целите си до 2030 година. Е, не може само да разчитаме на една политика да реши всички проблеми. Самият доклад има някои аспекти, които не са популярни и други, които са популярни. Това винаги е така. Не смятам, че ще има а, в момента предложения за изменения, най-много да има 5 или 6 изменения. Защо? Защото тук в парламента имаме възможност да се задълбочим в подробностите. Как мога да опиша моята работа? Не искам да подвеждам мненията. Аз се опитвам да бъда много обективен. Не защото нямам амбиция, просто се опитвам да, да съм обективен, особено що, особено що се отнася до коефициента на линейно намаление. Сега ясно искам да кажа следното. Говорих за тройния аспект, за трите неща, които трябва да уточним. Най-напред, намаляването на линейния коефициент от 2,2 години, 2,2%. Е, Т.е. трябва да се извадят от пазара около 700 000 квоти. Трябва да намерим начин да намалим излишъка, който съществува в схемата за търговия с емисии. Ако това не се случи, ще има и по-нататък излишък. За момента има успех за намаляване на емисиите в Европейския съюз. Но за тази цел трябва да оценим политиките в Европейския съюз, които се препокриват и които имат връзка с, разпределението на сертификатите на квотите. Мисля, че излишъкът от сертификати ще продължи да съществува. За това отново се застъпвам в този доклад за намиране на начин за намаляване на излишъка. Някои държави и членки са по-амбициозни от други при намаляването на въглеродните емисии. Затова искам да окоръжа държавите членки да намалят от своя страна излишъка на сертификатите. И тук основна роля играе производството на електроенергия. Всички онези страни, които поеха ангажимента от Париж, трябва да се постараят именно да намалят сертификатите. Нашата политика за момента не е адекватна, затова трябва да намерим начин в реално време държавите членки да намалят излишъка на сертификати. От страна на ОНЕ, ангажимента също е много важен. И тук нямам предвид само схемата за търговия с емисии, а по-скоро цял, целият аспект на екологичната политика. През 2300 година ние, ние би трябвало да приключим целият процес, а не тогава да започваме. Така че още от сега трябва да задействаме нашите политики. И така. С удоволствие бих приел всички изменения. До момента трябва да кажа, че работих много съвестно и ще продължа по този начин. Ще се опитам да постигна разумни компромиси. Искам да подчертая, че чрез този доклад аз се опитвам да постигна едно разумно намаление на емисиите. Амбицията е как да постигнем нашата цел – Нашата цел е заложена, ние сме постигнали тази цел в Париж, така че трябва да помислим по какъв начин да стигнем до там, по кой път да стигнем. Има различни пътища. Всеки ден, всеки месец, извинявайте, отиваме до Страсбург, но пътищата до Страсбург са различни. На следващо място, фонда за иновации. Той ще е много критичен, той трябва да продължи да се развива. Има нужда от допълнителни сертификации. Ако, инов... ако а, се занимаваме с иновации, ще може да намалим разходите. Иновациите ще могат да спестят, спестят пари Понякога обаче е трудно да се започне с нови идеи, за това са необходими средства. По-динамично разпределение. Това също е важно и необходимо. По-динамично разпределение на квоти. Когато погледнем критериите, тук трябва също да преосмислим някои неща. Трябва да упростим критериите. Освен това, намаляването на прага, увеличаването на прага за операторите с малко емисии от 25 000 на 500 000 тона. Това ще упрости бюрокрацията. Освен това, Операторите с ниски емисии би трябвало да могат да напуснат схемата за търговия. Мисля, че това ще направи системата по-управляема и по-малко бюрократична и по-ефективна. И накрая подхода. Моят подход е по-различен от този на моето правителство. Според мен той е по-добър. Жерконът е свързан тук с корективния фактор корективният фактор засяга големите оператори, големите емитенти на въглеродни емисии. Мисля, че системата, която предлагаме, именно ще бъде много успешна тук. Ние смятаме, че корективният коефициент а именно между отрасловият корекционен коефициент е най-подходящия инструмент за балансиране на системата. В заключение искам да кажа, че с удоволствие работих с докладчиците в Сянка и трябва да кажа, това беше част от общото пътуване, изготвянето на този доклад, чието цел, в крайна цел, е постигането на нашата амбиция, амбицията от Париж. Както казах, аз съм отворен за изменение. Надявам се да постигнем консенс по тези изменения. Това е единственият правилен пъчин за успех. Благодаря. Благодаря отново и на докладчиците в Сянка и се надявам на вдъхновение от ваша страна. Благодаря, господин Данкер. Преди да започнем изказванията, искам да направя един коментар. Имам предвид първоначалната ви декларация. Тя е много важна. Но от друга страна, в нашата комисия сме убедени и сигурни, че ще останеш като докладчик след 23-ти. Това е нашата надежда и ми се иска да продължите задачите, по които работите и сега. Започваме с изказванията. Иво, НЕП, благодаря господин председател. Вчера имаше въпрос от пресата какво ще стане, ако в четвъртък нещо се случи, нещо, което не ни харесва. Дали ще можем да разчитаме на господин Данкън. Общо взето нашата позиция е оптимистична. Надявам се докладчика да остане. Той си върши отлично работата. Всъщност докладът е отлична база за започване на преговорите подкрепяме доста от предложенията и се отнасяме оптимистично за това какво ще стане на 29-ти. За енергийния съюз подкрепям това, което каза ги е, Отнасям се малко по-оптимистично по отношение на шансовете за изпълнение. Мисля, че господин Шефкович, заместник председателя на комисията, ще разбере това. добре енергийния съюз да се получи и Великобритания да остане в Европейския съюз. Установихме доста позитивни елементи в доклада Дънкън. Да, беше съобщено, че има ангажименти в Париж и искаме да изпълним международните си ангажименти и намалението, което се предвижда минус 40% до 2030 година. Иан спомена разделянето между търговете за квоти. Добре е да не се затваря тази възможност, тази врата ще внесем изменения, за да започне една дискусия по разделянето и търговете. Енергийният сектор и индустрията имат различни възможности за намаляване на емисиите. Затова е добре да потърсим инструменти и средства да отговорим на този въпрос. един специален акцент върху не извън търговията с емисии. Обеден сме, че в този сектор, извън на търговията с емисии, строителството и транспорта, има възможност да се постигнат някои от целите. Значи от от правда точка съчетаването на двете неща е малко трудно. Може би е добре е да акцентираме върху разликите <clears throat> в сектора въздухоплаване. Степените говорихме за това, говорихме по този въпрос с заинтересованите страни. Всъщност много сме доволни от подхода, който се предлага. След като анализирахме този подход на степени, видяхме, <clears throat> че той е доста сложен, затова решихме да се придържаме към предложението на комисията. Може би това ще бъде нашето предложение. Нека да се придържаме към бинарния подход, който комисията предлага. Да видим какво ще се случи през следващите седмици. Еталоните бенчмарковете са ключов момент. Говорихте за реално време, а не исторически погледнато. И ще внесем изменения с съответните актуализации на база на реална ефективност и проверена, проверени данни за емисиите. Общо взето сме съгласни с предложенията, които се внасят тук. Всъщност, забелязах, че не споменавате косвените разходи. Това е много важен елемент. Ще внесем изменения в тази част. Обединяване на квотите на европейско равнище и да ги разпределим пропорционално, защото има яснота, че става дума за неравнопоставеност. Финансирането, инновационното финансиране е изключително важно. Съгласни сме. И още един елемент към докладчика. Мисля, че сме записали прекалено много правила и подробни критерии. Важното е да се разхарват тези пари ефективно. За малките емитенти сме съгласни с тази предложение накрая, но не най важно е взаимодействието между търговията за емисии с друга политика, възобновяемите източници, енергийната политика на национално и европейско равнище. Съгласни сме, че трябва да разгледаме това взаимодействие. Някои са интересовани страни говорят за дублиране. Става дума за взаимодействие всъщност. Затова е добре да се предвиди ефекта и въздействието една политика върху другите политики. И това е част от равносметката, която е направена. Благодаря и успех ви желая. Now,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 като говорим за докладчика, е, естествено е, бих пожелал на господин Дънкън е, той да остане докладчик, независимо в крайна сметка от резултата при референдума. Ние смятаме, че опазването на климата е общо дело на всички нас. Великобритания участва в тези усилия. А, нека да изчакаме спокойно резултата. А сега, по отношение на разпределянето на емисиите е, и системата ЕТЕ. Е, е, е естествено, един от основните ни е, инструменти. От самото начало работя по тази е, система за търговия с емисии, СТЕ Комисията ни беше обещала още преди началото на лятната вакансия да а, внесе предложението и ето, че а, обещанието е спазено. Вече а, работим и по доклада на колегата Дънкън. Аз всъщност замествам нашия докладчик в Сянка, който днес не може да присъства на заседанието. По самия доклад мога да кажа от името на повечето колеги в политическата ми група, че бихме могли да бъдем малко по-амбициозни. Виждаме възможности за това. А по отношение на системата за търговия с емисии, Опитвали сме се с какво ли не. Ако си спомняте, в началото говорихме за беклодинг. Да, много от нас бяха, което обсъждахме доклада за бетлоудинг, Сега мислим вече за така, промяна в системата като цяло, но както ви казвам, виждаме възможности за по-амбициозни предложения. Докладът в крайна сметка бе представен още преди КОП 21 в Париж много от нас по това време не вярваха, че в крайна сметка ще се стигне до съгласие и ще има спогодба в Париж. И ето, че обаче техните опасения не се сбъднаха. Разполагаме с погодбата. Някои от е, точките в е, доклада е, са насочени най-вече към постигане на целта, намаляване на повишаване на температурата с повече от 1,5 градуса Вместо 40 бихме казали дори 45% можем да постигнем като намаление в сравнение с 1980 година. Естествено, крайната цел е заложена за 2300. Докладчикът, докладчиците в Сянка, включително и нашия докладчик в Сянка, ще внесе е, някои изменения е, с оглед на постигането на едно по-амбициозно ниво. ниво. Е, Също но трябва да се запази разумния баланс. В някои случаи не бива да поставяме твърде високи така, изисквания към предприятията. Зелените квоти, зелените сертификати са много важна тема за нас и също на конкуренцията, конкурентно способността, от която са заинтересовани и предприятия, и потребители, и граждани. Освен това, трябва да помислим и във връзка с печалбата от вятърната енергия, как ще уравновесим нещата. Тук корекционният коефициент трябва да бъде, може би, променен. Ще помислим по това. При всички положения малките, средните предприятия и големите предприятия не бива да бъдат изправени пред прекалено големи предизвикателства. В това отношение ще трябва да адаптираме естествено и целите е, от 2,2 до 2,4 е, според нас има възможност да е, мислим за промяна. Същевременно, времено ние пледираме за 2,4 и същевременно по отношение на, така да се каже, излишните сертификати, да, те могат да губят действието си в момента, в който приключи срока на действие и съответно да се заличават до 53% всъщност бихме могли да е, поемем от разходите за проектите, е, естествено е, трябва да има и възможност за някои дерогации в рамките на цялата система. Когато говорим за повече гъвкавост при разпределянето, виждаме възможност тук да използваме в много по-голяма степен корекционния фактор – 10% за така, при разпределянето на квоти е, за най-добре представящите се е, производства или сектори. Ние смятаме, че тук също може да се помисли за някои промени. По принцип сме съгласни с е, докладчика, но не смятаме, че трябва да, така да се каже, да предвиждаме и някои други задни вратички, през които някой да се промуши. Като цяло в това отношение, естествено, предложението на комисията е на добра основа за по-нататъчно обсъждане. Нека да помислим сега как точно бихме могли да подобрим малко предложението на комисията, което се базира на съответната оценка на въздействието. Тук предлагаме и някои адаптации. От една страна 100 или 30% може да бъде, така да се каже, предоставено безплатно но в зависимост от определени критерии. И предприятията при инсталациите, които не са изброени в списъка на изместените емисии, няма да получават обаче нищо безплатно. И то прегледа според нас трябва да се прави не на 5, а на 2 години. По този начин ще стимулираме предприятията. Що се отнася до мерките, свързани с климата, с затаплянето, глобалното затапляне, смятаме, че тук ще трябва да се предприемат множество мерки във връзка с е, уравновесяване на е, динамиката в измененията, така че трябва да използваме косвените е, разходи. И при всички положения в никакъв случай не бива да допускаме прекалена конкуренция, така да се казва, между държавите членки. Трябва да сведем нещата до минимум. Инновационният фонд е, е нещо много важно, но са необходими съвсем ясни критерии. Модернизационният фонд е, трябва да гарантира, че използваните средства действително са в съответствие с изискванията на Европейската инвестиционна банка. И в това отношение ключовата дума е прозрачност. Не става дума единствено само за модернизация, но и за модернизация при едни определени условия, т.е. критериите на А и Б да се спазят. Трябва да включим и секторите, при които има една определена социална роля, така че в това отношение трябва да мислим и за заетостта, когато говорим за иновационен и модернизационен фонд, в никакъв случай не бива да поставяме именно тези е, важни от гледна точка на заедостта и социалната ни политика сектори е, в е, е, състояние на недееспособност. Корабоплаване, въздухоплаване са изключително важни. Тези два сектора обаче трябва да се регламентират на международно равнище – да, като че ли се движим с, с скоростта на оклюва, но ако на международно равнище е, нещата е, просто е, забуксуват съвсем, ще трябва да мислим вече и за това как бихме могли да решим проблемите в рамките на Европейския съюз. Да, представлява един малък дял европейското кръвоплаване и въздухоплаване в световен мащаб 11% но при всички положения можем да допринесем по някакъв начин е, за е, едно по-екологично развитие в света. И така, желаем на докладчика е, успех. Ще има внесени изменения от гледна точка на нашата политическа група в духа, в който аз говорих. Благодаря. Благодаря няма докладчик в сянка от АЛДЕ, нито от Обединената телевизия и нито няма и от ФТ. Госпожа Торнано. Merci, monsieur le Je remercie notre... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Данка за усилената и отлична работа е възможността, че даде възможност да се получи диалог между представителите на гражданското общество, индустрията и държавите и членки. Ще напрегна само върху точките, където има разлика между нас и докладчик. Има доста резерви от наша страна във връзка с поставянето на големите замърсители, а малките замърсители да се пазят. Целта на климатичните климати не бива да разруши нашата индустрия целите и изискванията, които се поставят, се отнасят за цялата економика, т.е. всички действащи лица там в точка член П, алинея 4, буква Д, П, има една, едно взаимодействие между енергийната политика и климатичните мерки. Има нужда и от координация с транспорта, разпределението безплатно на квоти трябва да бъде насочено към защита на всички действащи лица. Като същевременно отделим производството и индустрията от пазара. Благодаря. Господин Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря и на, на докладчика Дънкън. Съжалявам, че се позабавих. Не предполагах, че толкова бързо ще стигнете до тази точка. И все пак съжалявам, че докладчицата във всяка от другите политически групи не присъстват. Може би можете по телефона да ги откриете, така че да проведем един действително пълноценен дебат. ЕНП, е както и Иво Белед вече каза, има амбициозна политика по отношение на климата. Е, същевременно е, при изместването на въглеродните емисии е, като единствен критерий, така да се каже, трябва да внимаваме, да не накараме предприятията да е, мислят за преместване на производството. Предложението на комисията е добро, но може да бъде и по-добро. Как точно ще разпределяме разходите по отношение на отделните е, промишлености, е, отделните сектори, е, най-вече във връзка с изместването на въглеродните емисии? Това е основният проблем. И освен това, при тръжните процедури, ние смятаме, че квотите по тръжната процедура трябва да се намалят по-малко данъчни постъпления ще има за предприятията, естествено и по-малко изгода, но ако ограничим квотите, разпределени по тръжната процедура, най-вероятно от тук нататък ще е, така, намалеят средствата, ще има някакъв дефицит. Министрите на, финанс... Е, на финансите сигурно няма да са доста... Е, доволни така, до 100%, както се казва, ще има разпределяне на квотите. Добре, нека да говорим за въздухоплаването. Искаме или не, ще трябва да обсъдим всичко това с останалите промишлени сектори и 10% в крайна сметка предлагаме ние за въздухоплаването, а цимент, кали и така нататък 43%. Е, когато става дума за стоманодобив, е, е, ми е трудно дори да обясна, че четири пъти повече, така да се каже, за стоманодобива, отколкото за въздухоплаването, макар че естествено и този сектор е много важен разпределяне на усилията и СТЕ. Това е много чувствителна тема и за нас е изключително важна. Жан-Клод Юнкер преди избора за Европе... заяви, че ние искаме поне 30% енергийна ефективност да постигнем. И в момента обаче така, нивото е поставено на 27% процента. Маркус Пипер е, е, работи по един доклад по темата и казва най-малко 30% също. Тоест, е, целта ни по отношение на енергийната ефективност от наша гледна точка остава непроменена. Най-малко 30% и ще има економии най-вече по отношение на сградния фонд. Там виждаме огромен потенциал за енергийна ефективност и ще създаде малко повече, така да се каже, възможности за промишлеността, е, е, защото по отношение на промишлени сектори ще бъдем малко по-великодушни. Особено когато става дума за разпределяне на усилията, за споделени усилия, ще трябва да мислим естествено и за газови инсталации, за енерги... Е, други енергийни инсталации и така нататък. Добре, 10% за въздухоплаването, някои промишлени сектори до 43%, в много по-изгодна позиция. По отношение на линейния коефициент, дали можем да постигнем нещо, там сме скептици. Но в крайна сметка кога ще стигнем от 1,7 до 2,2? Струва ми се, че трябва колкото е възможно по-бързо да е, се справим с тази задача, защото е, нещата трябва наистина да се разглеждат във времето. До 2020 година трябва да сме постигнали целите си, след това вече да продължаваме. Е, като стигнем е, до лекаря поради определени оплаквания много често ни се казва затластяване. Добре, трябва най-малко с 300 кила трябва да отслабнеш, защото инак е, сърдечни проблеми е, диабет и така нататък. И има хора, които в крайна сметка успяват. Е, ето и аз съм пример за това, че за а, е, няколко години успях с 20 кг да отслабна и сега вече си мога да си позволя и парче сметанова торта. Но а, не бива, естествено, да се прекалява отново, само защото си успял да отслабнеш, защото отново тръгваш по същия начин. А, и почваш да трупаш килата. Ето, ние като че ли сме на път да направим нещо подобно. Като тези, които се успокояват, че са отслабнали. Не. Има а, промишлени сектори, които не са в категория 1, а, а, съгласно предложението на комисията, но аз се питам, защо изобщо ни трябват тези категории? Казваме или 100%, или 30%, или 0%. А, а, а, инак трябва да въведем, така да се каже, една крива и според изместването на въглеродните емисии, действително да се разпределят квотите. Не да се казва 100 или 30 или 100 или 80, а според това какво е изместването на въглеродните емисии, да получаваш той, което си заслужил, както се казва. И 180 и 75 може да се нюансира нещата. Ние проучваме ФДП точно това е в момента. Дали наистина иновативните предприятия не могат да бъдат е, стимулирани? По отношение на автомобилите и автомобилостроенето имаме, така да се каже, суперкредити и е, трябва да видим дали е, тези предприятия са в 10% на най-добре представящите се предприятия или, е, и дали изобщо си струва на базата на е, квотите, които е, ще имат определена цена и ще се разпределят срещу заплащане. Не може също да се е, предвиди някакво степенуване и в цената. Е, Добре, Матиас Грота говори за мерките във връзка с опазването на климата в рамките на модернизационния фонд. Ако успеем, наистина ще бъде чудесно. Можем да увеличим обаче средствата по фонда. По отношение на електроенергията, не знае дали трябва така се казва веднага, да, там ще включим безплатни е, квоти, за да стимулираме сектора. Добре, безплатното разпределяне на квотите е, е, би могло, е, в крайна сметка, да доведе до, така да се каже, запазване на статуквото в по-голяма степен при някои съществуващи структури. Е, не, ние не, работ... не говорим за целенасочено изразходване на средствата по иновационния и модернизационния фонд. Ние смятаме, че а, е, трябва а, е, чрез е, СТЕ да а, е, се постараем да реализираме някои постъпления, които ще влязат в бюджета. Отдавна говорим вече за дефицити в бюджета, които трябва да се запълнят. Господин Боц има думата. Е, е ужасно Искам първо да благодаря на докладчика за отличната работа по този вариант от текста. Надявам се, след 3-5 години няма да седим отново тук, за да обсъждаме как да подобрим системата. Ако направим всички тези неща, които се преждат тук, те са отрешаващо значение. Е, ще задам няколко въпроса. Първо за фактора за линейно намаляване. Има предложение за, ревиза, за ревизиране на този фактор. Но дали това е онова, което искаме? Дали има стабилност и предвидимост? Предлагаме едно правило, въпреки че това не е достатъчно за дългосрочната цел за декарбонизация. 2,4, а не 2,2. За да няма нужда от преразглеждане след 6 години, защо да не направим това още сега, за да има достатъчно предвидимост за индустрията а за вариантите 57%. Как комисията стигна до този това число. Виждал съм изчисление 59% е и други с 52%. Защо в крайна сметка се предлага 57%? И още един въпрос дали не трябва да има възможност за преразглеждане на този процент. И още един въпрос за бенчмарка. Добре е да се вземе предвид е, емисията за търговия, с, е, системата за търговия с емисии Знаем, че економиките на държавите членки не са еднакви. За някои държави членки е невъзможно да изградат капацитет за съхранение поради геологични фактори. Съжалявам, че лесодобива не се споменава в текста защото фиксирането на въглерода в горите е по-ефтино и по-дълготрайно. за максималното намерение. Всъщност това е резултата от политическа договорка. След това за фонда за иновации не смятам, че е добра идея да се откажем от географския баланс. Както е по предложението на комисията, ако решим да приемем тези текстове, въпреки някои центробежни сири в предишния период, не смятам, че географския баланс е добра идея. И съм изненадан, че се прави такова предложение. Благодаря. Госпожа Висневска. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на господин Данкъл за сериозната работа по проекто доклада за търговията с емисии. Приемам резултатите в доклада с удовлетворение. Радвам се, че се запазва коефициента за намаляване на емисиите. Имам предвид коефициента, от 2000, който бе прият от 2014 година Тези изисквания са голямо предизвикателство за европейската економика и не бива да се увеличават амбициите. В проект от текста се говори за увеличаване на коефициента след 2023 година, след оценка на всички страни по споразумението от Париж. Мисля, че това би било оправдано ако всички държави, които емитират въглероден двоки, се съгласят с този подход, в противен случай ще подкопаем конкурентно способността на нашата економика. Самия факт, че е подписано споразумение в Париж, е, не означава, че всички страни по споразумението ще предприемат действия. Радвам се, че в доклада се отбелязва, че има нужда от защита на европейската индустрия. Много е важно, че господин Данкън подчертава общата заплаха от изнасяне на въглеродното производство. Въглеродното изтичане включително и топлоцентралите. Радвам се, че други сектори за тях се предвижда радикално подобрение на ефективността на инсталациите. Стоманодобива. Например, има и други браншове, които а, емитират доста производството на торове. Всъщност е, докладчикът предлага едно равнище, което е по-лесно за постигане. Намерението до 2,3 а не до 1,2, както предлага комисията. Другите предложения са други сектори, които са засегнати от политиката на Европейския съюз за намаление на промяната в климата. Би трябвало да се ползват от диференциация на, на квотите и сертификатите, като се има предвид потенциал на съответния сектор – и е добре да въведем един по-гъвкав механизъм, който да дава допълнителни квоти за някои браншове. Доволим се, че докладчикът е, е, е взел добра позиция за механизма за компенсация. Решенията за държавите, където БВП е по-малко от 60% от средното за Европейския съюз, където ще има доста силен ефект. Облегченията за тях не са достатъчни. Всъщност предложенията на комисията не могат да изместят разходите, свързани с, с екологичната политика. Като цяло, посоката в доклада ме удовлетворява. Господин Данкън предлага значително да се увеличи, да се намали управлението на механизма за компенсации, като се ограничи ролята някои от елементите там. Съгласна съм с предложението за промяната на прага за задължителното за изискване за Публичната оферта в някои индустрии. Добре е да разгледаме изискванията за трансфер на технологии и да имаме повече гъвкавост от гледна точка на финансирането през следващите години. Смятам, че обществените поръчки в някои случаи не са необходими. Добре е да дадем възможност за реализация на някакви инвестиционни програми. Напълно подкрепяме идеята за финансови мерки по механизма за компенсация, като този механизъм е изцяло прозрачен и под контрол на обществото. Радвам се, че в предложението има идеи за административно упростяване и включване, изключване на най-малките инсталации. Според нас господин Данкан предлага една посока, която въвежда повече реализъм в цялата система. Благодаря. Господин Флоренс. Да, колегата Дънкан постави въпроса за това какво ще се случи в четвъртък, да или не толкова простичко няма да бъде и затова трябва да кажа нещо. Аз настоявам вие да останете докладчик. Много ми се иска да останете изобщо сред нас, колкото е възможно по-дълго. И все пак, ако след резултата в четвъртък, да кажем, се каже не, е. Ще приема вашето решение, но а, е, а не ангажирам с нищо а, моята политическа група. Но, в крайна сметка, вие сте нашия докладчик и това не означава, че ако вие се откажете по причини, свързани с референдума, да кажем, в Великобритания, не дай Боже, е, че докладчикът ще бъде отново от вашата политическа група. Е, ако вие решите да се отказвате по една или друга причина, моля, не го предавайте просто на някой друг в вашата политическа група. Поставете въпроса тук и ще трябва да го обсъдим, естествено. Йолайнен има думата сега а, не е необходимо, както а, а, колегата Флоренц казва, а, вие в Великобритания казват не и вие тръгвате с, а, а, така да се каже, товарния автомобил и мебелите обратно за дома. Не. А, много се надявам, че няма да се наложи да викаме е, фирма за преместването ви. Е, много интересни са дебатите, естествено, в Великобритания в момента е, и от двата лагера изключително интересно е, протичат е, събитията. При всички положения обаче ние работим е, за нашата политика е, за е, опазване на климата. Е, и за съжаление през третия период на СТЕ като важен инструмент, включително и по отношение на климата, така не се разви добре. Затова ние трябва да стегнем системата, така че тя да допринесе за ограничаване на емисиите, за предотвратяване на емисии и да насърчим по този начин и доброто развитие на определени сектори. Мисля, че разполагаме с много средства, за да направим системата по-ефективна. Започваме с нивото на амбиция най-малко 15% повече е, намаляване на емисиите сме обещали и при това положение и СТЕ е, ще трябва да е, допринесе за постигането на крайната цел е, поне 40% намаляване на емисиите като цяло. Петър Лиза вече говори за това, наред с СТЕ разполагаме и с други сектори, които биха могли е, да допринесат е, за постигането на нашите цели. Е, така че ще видим как ще се балансират нещата СТЕ или не СТЕ. Стигаме и до е, транспорта. Е, става дума най-вече за въздухоплаване и корабоплаване в момента под въпрос. Е, много емисии се е, произвеждат там. Добре, ако става дума за е, пътищата и за сухопътния транспорт, е, нещата биха могли да се решат по-лесно. Там обаче по друг начин подхождаме към проблема. И така, е, СТЕ е, не обхваща, е, така да се каже, транспорта, който разчита на горива, така бихме могли да кажем, и да решим проблема. Във всеки случай, ако не сега, очевидно не сега, в бъдеще ще трябва да мислим за това как СТЕ ще обхване и други сектори в рамките на системата за търговия с емисии смятам, че трябва на едно по-прецизно разпределяне. Безплатните сертификати, така да се каже, не са сложени на масата за самообслужване и всеки да си взима колкото си иска. Не. Става дума за това. Действително, по, според потребностите и според целите ни да разпределяме тези безплатни сертификати. Бихме могли да помислим за различни степени, за различната а, интензивност а, по отношение на конкуренцията и конкурентоспособността на европейската промишленост бихме могли да въведем и малко по-нюансирано степенуване от 0,3 до 1,5, например, е, замърсяващи вещества или замърсители. И така ще обхванем повече сектори, които е, през последващите е, десетилетия ще имат различни потребности. На различни прояви, посветени на темата, чувам, да кажем, за редица технологии, е, да кажем, в химическата промишленост, в циментовата, стоманодобива, е, цветните метали. Е, въпросът е как можем да преминем от действащите в момента технологични процеси към следващите, по-модерните, които, при които няма отделяне на вредни емисии. Въпросът е, е кога и как е, е, ще сме в състояние да го направим. Може би по линия на FC бихме могли да предвидим подобни проекти. Така че в случая става дума за един пакет прототипите е, на, така да се каже, сегашните търговски и промишлени е, съоръжения ще трябва да предминат към един е, по-качествен е, етап на развитие. Това ще бъде следващия скок. Трябва да мислим естествено и за социалните аспекти е, за един вид преходен фонд, в който бихме могли да отделяме средства от СТЕ, които след това пък да се предоставят на региони или на сектори, в които, да кажем, има неблагоприятно въздействие поради новата СТЕ досието а, би трябвало да се приеме с а, убедително мнозинство и аз много се надявам, че още на равнище докладчици в сянка и докладчик ще се постигне едно убедително мнозинство, защото в никакъв случай а, не можем да си позволим, така да се каже, с едно крехко мнозинство и в комисията, и в парламент, и в пленарна зала да влизаме в тристранните срещи с а, съвета. Следващия е, оратор, господин Кашип. Благодаря много сърдечно на Ян Дънкън за много интересния е, проект от доклад. Досието е изключително важно. Виждаме рисковете, виждаме опасностите е, за някои държави членки, които ще преживеят нещо като цензура по отношение на економиките си, ако продължат, да кажем, да залагат на въглища. Прехода към други технологии е един е, продължителен, скъп е, процес. Е, да, ще е необходим този иновационен и модернизационен фонд и помощта по линия на тези фондове. Но браншовете, секторите, които разполагат с по-модерни е, технологии, ще са в по-изгодно положение. Не става дума само за това да се намалят емисиите като цяло и да се използват по-малко горива. Става дума за един естествен процес, в който, да кажем, ще играят роля и възобновяемите енергии. И така а, бихме могли да постигнем, така да се каже, облегчаване на системата изместването на въглеродната емисия обаче не бива да излиза на преден план. Имаме определен график, заложили сме и определени цели, ангажирали сме се. Естествено, затоплянето като цяло е много важен елемент. И предприятията които а, произвеждат по-малко емисии и съответно по-малко енергия, а, очевидно са в по-добро положение, но има и такива, които а, допринасят в по-голяма степен за затоплянето. Въпросът е какви са, така да се каже, а, а, отделните потребители на енергия а, или на а, съответните промишлени изделия, които също ползват определени продукти, произведени с много енергия. Някои са в ЕТС, в СТЕ, други не са. Ние имаме големи индустриални зони. Те ще бъдат в естествено, в по-неизгодна позиция, отколкото е, други, в които няма толкова промишленост. И освен това, е, топлоенергията, е, електроенергията, е, всичко това е, трябва да се разглежда в взаимовръзка. Е, именно е, сектора на топлоенергията е, в Польша е от една страна. Става дума за 6, 7, 8 хиляди киловатт. И също времено има една а, друга технология, която а, се базира на а, а, връзката между топло и електроенергия а, и а, на свързания а, технологичен а, подход. А, да, всичко това трябва да се взима предвид. Много от колегите говориха вече по тези въпроси. Стигам до модернизационния фонд. Е, някои от колегите е, предложиха да се е, промени схемата за разпределяне на средствата. От една страна да се има предвид и ефективността, от друга страна да се предвидят и, така да се каже, и средства за преминаване към по-модерни технологии. И още нещо, на което се спря нашия колега от Чехия. За биотехнологиите, е, тук става дума за ЦЦС, това са естествено много скъпи технологии, но те предлагат огромен потенциал, ако цялата политика започне добре да се е, прилага и се има предвид естествено и потенциал на поглъщане на емисиите, например горските масиви. Така че ще трябва да включим естествено и горите, и площите, залесените площи защото този абсорбиращ потенциал на горите по отношение на въглеродните емисии е много важен. Тук трябва да имаме предвид естествено и селското стопанство и поглъщаемите качества на почвата, запазването на органичните субстанции в тях много, много аспекти трябва да се имат предвид. И ако се използват прекалено много е, торове, е, прекалено много е, техника, да кажем, е, която също е свързана с е, енергопотребление, е, селското стопанство ще е, бъде емитент на много по-големи емисии стоим пред едно а, огромно предизвикателство. Много често се имат предвид единствено а, парцелите, терените, а, в които се развива някаква промишлена а, дейност. Обаче трябва да обхванем всички площи, и горските, и а, селско-стопанските. Благодаря ви. Благодаря. Аз подкрепям позицията на координатора на групата. Въпреки това искам да се спра на две неща. Става дума за сравнително голямо намаление на безплатните квоти за някои индустриални сектори. Всъщност тук има ефекти върху международната конкурентност. Струва ми се, че има значителен риск да се намали конкурентно способността. Мисля, че този аспект не е разгледан достатъчно ясно в доклада. Добре е да се вземе предвид стържанието на въглерод – отпечатъка на въглерода във всеки продукт. Всъщност. Мисля, че комисията не е числила достатъчно добре ефекта от това, което се отразява върху промишления сектор. За малките предприятия може би е едно решение да се използва биогаз, за производство на енергия и да се използват местните възможности за това, да се надяваме, че по този начин ще намалее емисията на въглероден двокис. Благодаря. Thank you very much. And now Miss Evi. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря. Съжалявам, че закъснях и не чух изложението на господин Дънкан. Но искам да кажа нашето първо впечатление какво е. Оценяваме организирането на техническите заседания – Оценяваме и предложението да се увеличи линейния фактор, линейния фактор, линейния коефициент. Ние знаем, че този, че намаляването на този коефициент не е достатъчно, за намаляването на парниковите газове с 40% до 2050 година, което всъщност е необходимо за постигането на заложените цели. За тази цел ние правим някои изменения. Ние предлагаме идеята за разширяване и приветстваме идеята за разширяването на, малките, на обхвата, който да покрие малките оператори. Е, разширяваме, е, приветстваме и увеличаването на прага на 50 000 тона еквивалент на въглероден диоксид. Освен това, някои от секторите които ще са покрити от схемата за търговия на емисии, могат да преживеят шокове. Освен това, предотвратяването на неочакваните печалби. Това е важен момент. Е, иновационният фонд, това е друг важен момент. Съгласна съм той да бъде подкрепен защото само чрез иновации и само чрез иновации ще може да намалим увеличаването на затоплянето. Няма да може да сторим той само чрез а, е, квоти. Фондовете трябва да подкрепят най-добрите технологии, възобновяемите енергии. и технологии за улавяне на въглероден диоксид. Ние Искаме наистина директивата да изпълни своите цели, а именно намаляване на парниковите газове. Това е основната цел. Естествено, ние ще направим изменения в този смисъл, защото, както казах, системата не работи, тя не е ефективна и дава възможност с спекулации и измами. Инструментът трябва да работи правилно и трябва да сме смели и амбициозни. В противен случай няма да постигнем целите. Искам да ви напомня, колеги, Искам да ви напомня, колеги, че някои от колегите са докладчици в други комисии и не могат да присъстват на нашето заседание. А сега давам думата на комисията. Господин Даниел Емис има думата. Е, мистер Дамиен Мидълс. Дамиен Мидълс, извинявайте. Благодаря. От името на комисията благодаря на докладчика, господин Дънкан, за доклада му и за неговата консултативна работа с колегите. Виждаме резултатът, резултата от тази работа. Ние приветстваме доклада и идеите, които чухме днес. Предложението на комисията – което представихме на парламента преди миналото лято, е основано на заключението на съвета от октомври 2014 година. Със законодателите, разбирам, искат да променят про, про, про, про, предложението на комисията – но искам да подчертая, че нашето предложение отразява заключението на съвета. Много от колегите подчертаха важността на Парижкото споразумение. Схемата за търговия с емисии не е единствения инструмент за постигане на целите от това споразумение. Мисля, че миналия петък направихме предложение за верификация, за подписване на Парижското споразумение. Надяваме се то да бъде ратифицирано бързо. Имаме и предложение за селското стопанство и за лесовътството. Що ще бъде финали... Тези две предложения ще бъдат финализирани това лято. Сега ще отговоря на някои от въпросите, поставени към комисията. Най-напред по отношение на Парижското споразумение и доверието в европейските политики. Важно е схемата с търговия семейства да е поставена правилно. Ние гледаме страни като Китай Корея, които започват да определят цените на въглеродните емисии по подобен начин. Така че виждаме колко е важна нашата схема, колко е важна нашата схема да функционира правилно. За критериите, това е важна област. Предложено е от комисията да бъдат взети реални данни а именно квоти да бъдат да, от разпределени за 10% на енергоемки инсталации. Тук, тук процедурата трябва да е на съвместно взимане на решение. Интересна е идеята на докладчика за, допълнителна, за допълнителни ставки, но когато мислим за реалните данни, Предложението на комисията според мен е по-обективно. Сега за важните технологии, за иновациите. Тези технологии наистина трябва да се разпределят, да бъдат въведени на пазара. Това е изключително важно за схемата, така че приветстваме вниманието отделено на иновациите. за малките оператори, които да могат да напуснат схемата. Приветстваме това а, предложение, защото това ще намали бюрокрацията за тях. И накрая, използването на приходите. Държавите членки казват в момента, че използват 90% от приходите за, ме, за климатични мерки. Това е и целта, нашата, нашата цел, тези приходи да бъдат използвани за тези цели. Освен това, ние бихме искали държавите членки да използват средствата и за търгове, свързани с търг... схемата с търговия с емисии. Господин Пот попита за това как определихме 57%. Не мога да навляза в подробности тук, но комисията отговори на държавите членки писменно за това как изчислихме 57%. Разбирам, че има и други изчисления. Ще попитам колеги дали дали може да изпратим, да ви изпратим, да изпратим на господин Пок нашите изчисления. На следващо място всички сектори трябва да бъдат въвлечени в а, намаляването на климатичните промени, включително и лесовътството. За лесовътството ще имаме предложение до лятото, както казах. Предложението ще се занимае с въпроса за биомасата, нещо, което също бе засегнато днес. Сега за отоплението и за възможността за а, енергоразпределението, за електроразпределението, за централизирането на, на електроразпределението. Тук наистина механизмът за финансиране е много важен. По този начин може да се укрепи ролята на централното електроразпределение. Но споделянето на отговорността е също важно, защото някои държави и членки изключват някои от въглеродните емисии от схемата, а именно тези, които идват от домакинствата. И сега клаузата за преразглеждане. Ние подкрепяме преразглеждането в контекста на други законодателни актове. Благодаря. По принцип след комисията даваме думата на на докладчика, но сега господин Бас има думата. Извинявайте, казва господин аз закъснях, но имах друг ангажимент в една анкетна комисия. Разбрах за дискусията, познаваме дискусията и мога мисля да реагирам, въпреки че не чух всички изложения. Зная какво иска да направи господин Данкан Господин Данкан казва, че в общи линии той очаква това, което постигаме. Това обаче е доста опасно, защото базата на доклада NVA е базата на индустрията, базата на желанието на индустрията да разводни това, което искаме ние. След това докладът отива в пленарната зала и в и в съвета. Тоест, резултатите от нашите доклади се разводняват в последствие. Така че господин Дънкън прави грешното заключение, че резултатите на този доклад ще останат конс... константни. Тук говорим за доклад, до доклад без определена амбиция. Господин Данкан казва, че има амбиция. Той говори за припокриващи се политики. Какво има предвид той? Не бива да се включват възобновяемите енергии. Според него, в а, обхвата на схемата за търговия с емисии. Според мен трябва да направим точно обратното. Трябва праговете при СТ да са по-конкретни и по-заострени. На следващо място квотите. вие говорите за това, че някой от квотите би трябвало да бъдат изтеглени, би трябвало, казвате вие, но това е само пожелание, те едва ли ще бъдат изтеглени. На следващо място той говори за преразглеждане на стратегията през 2023 година. Но ние знаем какво ще каже бизнеса, не промените правилата по време на играта. Тогава ние никога няма да променим правилата. През 2023 година вие може би няма да сте тук, може би следващия четвъртък вече няма да сте тук, но вие давате инструкциите на вашите последователи, които ще защитават същите лобийски интереси. Освен това, имам и някои предложения. Явно има споразумение между ЕКР и НП, когато говорим за критериите, да се вземат реалните емисии предвид. Ако реалните емисии са толкова важни, нека тогава да започнем през 2021 година на основата на реалните емисии, не през 2050 година. Защото ние знаем, че изпълняваме с 27% намаленията, които са всъщност изискуеми само до 20%. И така, когато започнем да използваме реалните емисии, тогава може да говорим за истинските критерии. Тук трябва да имаме последователност, господин Дънкан. Надявам се да промените цялото изходно положение. На следващо място линейния коефициент за намаляване – Може, както разбирам, този е, коефициент да се увеличи. В съвета това е също на желанието. Сега, на къде върви господин Дънкан, Мисля, че нашата комисия трябва да провокира тази дискусия. Предложението за коефициент 2,2% няма да доведе европейската економика до минус 80%. И това изобщо не съответства на Париж. Нямаме нужда от преразглеждане през 23-та година, трябва още сега да започнем. Това е много скромно предложение. Коефициентът трябва да е в съответствие с сценария за двата градуса. Така че това е едно много скромно желание от гледна точка на зелените. Сега за иновациите. Да, иновацията е много важно нещо, но какво прави господин Дънкън тук? Той ще заложи 150 милиона квоти в този фонд. Това е проблем. Тази, тези неизползвани квоти вече се използват от комисията. А на къде отиват тези 150 милиона? Това е двойно счетоводство, в крайна сметка. Защо ще използваме тези квоти по такъв начин? Това само ще подкопае нашата цел. Тези квоти трябва просто да бъдат заличени. Те не са необходими. Те трябва да прекратят своето съществуване. В противен случай разводняваме целите си. И накрая, известната дискусия за това дали имаме достатъчно тръжни квоти. Ако имаме нужда от междусекторен корективен коефициент, ако въведем такъв коефициент, даваме възможност за съществуване на квоти, които не са необходими. А именно ще дадем 40% повече на сектори, които не са конкурентоспособни. Сектори, които имат проблеми в международен план с, с конкуренцията. Колкото повече правим това, толкова повече ще имаме нужда от междусекторен корективен коефициент. Не бива да правим това. Безплатните квоти трябва да, да бъдат дадени там, където има нужда от тях. Всички сектори, казват, имат, имаме нужда от повече безплатни квоти, но никой не казва кой сектор няма нужда от тези безплатни квоти. И това е проблем. Ние не искаме да ядосаме никого. В такъв случай ще имаме все повече лобиране и все повече свободни квоти. И все по-висок коефи... междусекторен корективен коефициент. Така че не давайте на всички свободни квоти, давайте свободни квоти само на онези сектори, които имат нужда от тях. Thank you very much. And now we close our debate, giving the floor to... Благодаря. Давам думата на докладчика господин Данкан. Miss Bass arrived, otherwise there may have been a, an outbreak of harmony there. Благодаря, господин Казател. Добре, че се върнах. Иначе щеше да се наруши хармонията. Много е добре да чуеш критични бележки. Извинявайте, че ще повторя няколко неща. Първият ключ е, че Директивата за възобновяемите източници е успешна. Всъщност не е мое намерение <clears throat> те да бъдат отменени. Става дума <clears throat> за отмяна на квоти, които не са успешни, за да се намали техния брой. Ако <clears throat> Някои от тези хоти са успешни. Трябва да се изчисли къде са били успешни. Казах не дублираща се политика, а интерактивна политика. От гледна точка на доброволното заличаване. Да, това мей може да се превърне в маст. Ако една държава членка е подписала споразумението в Париж, тя трябва да си изпълни своите задължения. И държавите членки трябва да изпълняват своите задължения. Затова трябва тези квоти да бъдат заличени и то сега. Всъщност тази, този суверенитет не бива да се допуска. И тогава ще разберем защо са подписали споразумението в Париша по отношението на 2023 година и прегледа. Прави сте, ако чакаме до тогава, ще стане много късно. Добре е да се започне сега, значи до 2023 ще знаем какво правим. Моята цел тук е да разгледам обема, а не фактора за линейното намаляване. Ако можем да намалим обема на квотите, ще задвижим пазара. Един от проблемите, които имам, господин председател, трябва да кажа нещо, което пропуснах. Аз не се притеснявам, ако този фактор е по-висок. Готов съм, ако има такава нужда да предложи такъв фактор от 2,4%. А базовата линия, да, съгласен съм. Неизползваните квоти – добре е те да отидат към иновационния фонд. Благодаря ви, колеги. Благодаря за коментарите и бележките. И ще ги използвам в бъдещата си работа. Надявам се, че ще успеем да постигнем консенсус и <clears throat> това, което съм си поставил като насока за това къде сме се насочили много е важно да променим сериозно системата за търговия с емисии и ако искаме да стигнем до, до, на целите в Париж, това е абсолютно необходимо. Всъщност аз не съм представител на сигурните прогнози. А, ако имате критика към моят доклад, моля ви, направете съответните предложения за изменение. Моята група не е толкова голяма. И нещо друго. За във връзка с социалните медии, Предполагам, че по-добре да водим сериозен дебат, вместо да ми изпращат карикатури по социалната мрежа. Сложността на тази материя е изключително голяма. Да, разбира се, че лесовътството трябва да бъде част от това, но всъщност не е част от моята задача. Всъщност комисията има тази функция, но вижте, аз не управлявам комисията. Мисля, че можем да постигнем напредък заедно с помощта на тези, които са зад мен и подкрепят моите заключения. Всъщност, напредъкът може да бъде постигнат, ако погледнем интелигентно проблемите. Всъщност и индустрията трябва да знае в каква посока се движим. Е, виждам, че председателят леко се прозя, което означава, че съм удължил времето си. Готов съм да продължим нататък и ще работим. Трябва да работим сътрудничеството. Добре е да вървим с, с сътрудничество помежду си. Благодаря на председателя, благодаря на докладчиците в за помощта. Now... Благодаря. Преди да закрия заседането, нека да ви припомня сроковете 28 юни край за изменение а пък гласуването в МВ ще бъде през декември. За сега нямаме други точки в дневния ред, затова закривам заседанието. След обед започваме в 15 часа. а по-късно ще присъстваме на подписването на политиката за